за приета ще се публикува с прияте текстове утре, 17 декември. Също така искам да информирам парламента, че в съответствие с правило 231 параграф 4 не е поступило искане да се подложи на гласуване корекцията обявена вчера в 5